четири предложения за резолюции. Пристъпваме към гласуване. Нека ви уведомя, че обясненията на вота ще се състоят по време на следващата пленарна сесия в Страсбург. Днес не е предвидено време за обяснения на вота. Предложение за резолюция от НП, социалистите, либералите и зелените. Точка първа, изменение 17. Кой е за? Против? Отхвърля се. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 14. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 27. За. Против. Въздържали се. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Изменение 15. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Точка 2. Изменение 4. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 28 в две части. Първа част за, против, въздържали се. Отхвърля се втора част за, против, въздържали се. Също се отхвърля. Изменение 18 за, против,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 въздържали се, приема се. Точка четвърта, изменение 5. За, против, въздържали се, отхвърля се. Първоначалният текст по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Точка 5. Изменение 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 30 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 20 за, против, въздържали се, приема се. след точка 5, изменение 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. Точка 7, изменение 11 за, против, въздържали се, отхвърля се. Първоначалният текст за, против, въздържали се, приема се. След точка 7, изменение 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. Точка 9, изменение 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 12 за, против, въздържали се, също се отхвърля. Изменение 31 за, против, въздържали се, Отхвърля се първоначалният текст за, против, въздържали се, приема се. След точка 9, изменение 23, за, против, въздържали се, отхвърля се. Ясно беше, че се отхвърля, но можем да проверим електронно. Добре, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Точка 10. Изменение 24 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Първоначалният текст. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Точка 11. Изменение 32 за, против, въздържали се, отхвърля се първоначалния текст за, против, въздържали се, Електронна проверка. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Първоначалният текст на точка 12 за, против, въздържали се. Трябва да проверим електронно. Първоначалният текст на точка 12. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 16 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Точка 13. Изменение 33 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 9 за. Против въздържали се, отхвърля се. Изменение 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 25 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 10 по него има устно изменение на господин Месершмит. Имате думата. Uh, Благодаря. От името на ЕКАРЕ искам да подам едно изменение, т.е. втората част се заличава, така че формулировката е британските граждани и други, които искат да организират референдум, това се заличава. Т.е. остава. Остава с формулировката до президент Юнкер. Има ли възражения срещу това изменение? Моля тези, които са против, да станат. 40 Abgeordnete си nötig, sichtbar ам sich mehr. Необходими са 40 депутати, които възразяват. Станаха много повече колеги, за това няма да приемем устното изменение. Гласуваме по изменението в първоначалния му вид. Кой е за? Против? Въздържали се? Добре, извинявайте, запазете спокойствие. По именно гласуване, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се с малко, малка разлика в гласовете. Сега преминаваме към изменение 1 и 3. Кой е за? Против? Въздържали се? Нека проверим. Моля, гласувайте електронно сега. Ама wir abgestimmt? Geschlossen. Край на гласуването. Отхвърлено е. 34 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено е. Абшим ми заефнат. Добре, нека проверим. Моля, гласувайте електронно. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Прието е. Благодаря ви за помощта. Сега гласуваме цялата резолюция. Гласувайте електронно, моля. Haben alle abgestimmt? Гласувахте ли? Моля, край на гласуване. Благодаря ви. Резолюцията е приета. Протоколът от днешното заседание ще бъде предадено на компетентните органи на парламента за следващото заседание, ако няма възражение. Ще предам и резолюцията на компетентните органи. Прекратявам заседанието.